участието. Следващата точка е устен въпрос към съвета и Европейската комисия относно положението в Средиземноморието и необходимостта от цялостен подход на Европейския съюз към миграцията. Това е от комисията по граждански свободи, правосъди и вътрешни работи. Искам да дам думата най-напред на Клод Мораес. Госпожо председател, уважаеми колеги, контекстът на този устен въпрос е кръсноречив. Господин Гоци представлява съвета, комисията е представена от господин Аврамополо. Знаем, че сега се изпълнява Маренострум Острум, Следва операцията Тридент. Виждаме, че има добри хора, които се опитват да спасяват мигрантите в Средиземноморието, но вече са се отдавили 3000. Освен това, в своята отлична реч по-рано днес, негово осветейшество говори за това, че трябва да обединим усилията си, но и че трябва да дадем единен отговор на миграцията и той да стъпва върху идеята за човешкото достоинство. Защото наистина трябва да се запитаме какви са причините и последствията от миграцията. Не за първи път говорим по проблема и вече са задавани безброй устни въпроси по нея. В последния параграф на нашата резолюция говорим и за общата европейска система за обежище. Колко пъти сме обсъждали тази система, на колко тристранни срещи, в колко директиви. В крайна сметка трябва да си свършим работата, да има солидарност и политическо действие. Така че би трябвало да кажем най-вече на съвета, не толкова на комисията днес. Важно е не само, че при Марен Остром бяха спасени 150 души. Важно е съветът да прилага общата европейска система за обежище, а това, което ни липсва е солидарността. По-рано днес чухме едно силно морално послание – и ми се струва, че всички ние би трябвало да мислим за прехода от Марен Острум към Тритон и доколко Тритон е адекватна като програма. Същевременно, каквото и да прави комисията, ако държавите членки не споделят товара, ако не работят заедно и не разработят безопасни канали за легална миграция, нищо няма да се промени. Трябва да помислим какви са притегателните и отблъскващите фактори при миграцията. Наскоро се проведе съвета на министрите в Милано, но трябва да мислим за реални политики за презаселване и за по-равно по разпределение на товара между държавите членки. Не забравяйте, колеги, че въпреки мерките за економии, десете държави, които поемат най-много бежанци от Сирия и други райони, са развиващи се страни, не богати държави, членки от Европейския съюз. Така че нека разглеждаме нещата в техния контекст. Може и ние да сме щедри, но не толкова щедри, колкото тези развиващи се страни. Така че, наистина, нека мислим за легалните канали, нека бъдем по-смели и да се запитаме какво означава новия подход. Да, трябва да се борим срещу трафика на хора, срещу каналджиите. Трябва да разработим ефективни политики. Всичко това е много важно, но ми се струва, че най-важното, на което съвета трябва да обърне внимание е, че ние всъщност не прилагаме ефективно общата европейска система за обежище. Можем да постигнем много повече. Обръщам се към колегията в комисията Либе, и в целия Европейски парламент. Мисля, че трябва да призовем съвета да се прилага това, което вече е прието като норма, да сложим край на смъртта конфликтите в Средиземноморието и да разследваме това, което се случва, за да можем да погледнем гражданите в очите и да кажем Европейския парламент прави всичко по силите си, за да не загиват хора в Средиземноморието. Това ни напомня и думите по-рано днес в парламента за моралния ориентир, който трябва да ни води. Благодаря. Сега давам думата на съвета за отговор министър Гози. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на колегата Мораес за това, че говори по много важни приоритетни теми. Те са приоритетни и за нашето председателство. Това са приоритети и на програмата на комисията Юнкер. Темата миграция ще бъде част от законодателната програма за 2015 година. Темата за нас е изключително важна и ако има тема, в която Европейският съюз може да покаже добавена стойност, това е именно мир, миграцията. Миграцията по принцип, по същество е трансграничен проблем. Темата изисква смело и координирано решение от страна на Европейския съюз. През последните 6 месеца работихме много интензивно. Да приложим члена, в който се говори за солидарността. Това за нас е политически принцип, един обвързващ, правно обвързващ ангажимент. Изисква се обаче сътрудничеството между парламента, комисията и съвета за тази цел – Авторът на въпроса говори за работната група в Средиземноморието. Има пет области, в които сътрудничеството между държавите членки е много важно. Регионални програми за гранична защита, борба срещу трафика на хора, укрепени граници търсене и спасяване на бежанци, подкрепа на държавите членки, които са най-засегнати от беженския натиск. Ние изготвихме доклад. Докладът е представен на парламента, но доволни ли сме от това, което постигнахме? Не, не сме. Какво каза папата днес? Средиземноморието, море не би трябвало да стане поле на тероризъм, не би трябвало да се превърне в гробище. За това трябва да работим много интензивно, за да приложим програмата, която съветът прие още в Люксембург. Заглавието на тази програма е ангажимент за по-добро управление на миграционните потоци. Три области тук са основно важ, важни. Това са областите, които сме извели ние като приоритет на италианското председателство. Години наред се говори и се работи върху по-доброто управление за опазване на външните граници. Сега назря момента да се разбере, че външните граници не са просто италиански, испански или е, други граници. Трябва за тяхното опазване е, общи инициативи и общ подход. Това най-накрая се разбра. И целта на споменатите от мен мерки е именно сътрудничеството за постигане на един общ подход, но също така сътрудничеството между трети държа... с трети държави е важно. Тоест, трябва да вземем предвид е, Западна Африка. Там трябва да се задълбочи партньорството. Економическото сътрудничество и социалното сътрудничество. Африка, Сахара. Тези области трябва да бъдат включени. Африканският рок също. Само Европа може да постигне добри резултати. Когато обаче работи с другите страни, не сме доволни от постигнатото. Трябва да работим с държавите на происход, които да се ангажират с нас за по-доброто управление на миграционните потоци. На следващо място подкрепа на Европейската система за обежището. Като представител на съвета, не мога да взема отношение за това, което, по, по това, което каза авторът на въпроса, господин Морае, за евентуално, с евентуални санкции към определени държави и членки. Мога да кажа единствено, че по време на нашето председателство също бяха отбелязани, е, отбелязан определен напредък ам, в рамките на общата система за обежището. Какви успехи имахме, например, новите разпоредби от Дъблин? Но има и много предизвикателства. Имаме гъвкавост, която трябва да използваме. И гъвкавостта е важна за управлението на миграционните потоци. Не бива да изпускаме от поглед и малолетните, непълнолетните мигранти. Трябва да се съсредоточим обаче върху консолидацията на системата, на общата система за обежището и да приложим административните инструменти на системата. Какво означава това? Това означава взаимно доверие между държавите членки. Това, което се случи през последните години, а именно, че някои държави членки бяха оставени да се справят сами с този феномен. Видяхме при този повод, че липсва доверие между държавите членки. Значи, подобрение на системата за обежището. Това е необходимо, но то трябва да стъпи на подобрени си, национални системи за обежището и бежанците. И така, бихме могли заедно да създадем предпоставките за една нова политика в областта на миграциите. Има предложение за реципрочност – няма все още споразумение по а, тази мярка. Преговорите вървят, но моето заключение е, че трябва да има взаимно доверие. Без взаимно доверие няма да има обща миграционна политика. Благодаря. А сега комисар Авраматомополус има думата. Uh, благодаря, госпожа председател. Уважаеми депутати, миграцията винаги била част от портфела по вътрешни работи. По прагматични причини сега е в моя портфел. Искам да благодаря на комисията Либе и на господин Мораес, че ми дадоха възможността днес да участвам в е, този важен дебат. Искам да цитирам това, което каза папа Франциск тази сутрин – Той отправи силен сигнал към нас и той беше прият с цялото ни уважение към казаното от него. Радвам се, че отговарям за този портфейл. Същевременно зная, че няма лесни решения, за да се справим с важните задачи, които ни предстоят, но искам да ви уверя, че има силна политическа воля. Подробните ви въпроси показват колко сложни са предизвикателствата на Европейския съюз в областта на миграцията и убежището. Ние сме изправени пред най-силният миграционен натиск по външните ни граници от Балканската криза насам. Това е изисква интегриран подход, който да обхваща всички области, включително външната политика, политиката на сигурност. Това изисква възстановяването и до изграждането на взаимното доверие, за да се справим успешно с тези предизвикателства. Доверие между държавите членки, както и между държавите членки и Европейския съюз. Солидарността и отговорността, споделянето на отговорността са основата, върху която стъпват Комисията и държавите членки за изграждането на една обща система в областта на миграцията и убежището. Бяха разработени множество инструменти за солидарност, като финансова солидарност и подкрепа, осигурявани от съответните агенции. Бюрото за подкрепа в областта на обежището и Фронтекс. Ние ще продължим да работим в тази насока. Имаме механизъм за рано предупреждение, както и възможностите по член 33 на Дъблинският регламент. Някои от тях вече доказаха своята значимост. Ние трябва да ги използваме при необходимост. Солидарността върви ръка за ръка с отговорността всички държави членки трябва да работят за доброто функциониране на системата, да има ефективно прилагане на общата европейска система в областта на убежището е абсолютен приоритет. Европейската комисия много внимателно ще следи прилагането от страна на държавите членки и ще подкрепя техните усилия. Комисията ще подкрепи държавите членки практически, а именно чрез язо. Continued... Ние разчитаме на непрекъснатия ангажимент и на неправителствените организации, на международните ни партньори, като Върховния комисар на ООН по въпросите на беженците. Регламентът Дъблин 3 вече е в сила, но има и други инструменти, които ще се прилагат обаче от следващата година, от месец юли нататък. Така че аз не виждам някаква спешна нужда от промяна в областта на системата за обежище в близко бъдеще, но в средносрочна перспектива може да се помисли в тази посока. Контрабандата, трафиканството имат общи елементи, но те са отделни престъпления, които изискват целеви подходи. Ние ще насочваме вниманието си преди всичко към жертвите, към пострадалите. Ние трябва да гарантираме закрила за всички жертви и трябва да бъдем безпощадни към трафикантите, те да бъдат преследвани и да работим с всички агенции, които а, са активни в а, тази област. Държавите членки трябва да предприемат а, правни действия, за да премахнат форми на експлоатация или чрез подвеждането под отговорност на виновните работодатели, за да бъде предотвратена експлоатацията. Контрабандата постепенно се разпространява все повече. Необходимо е да реагираме много по-силно, да преследваме и да налагаме санкции на виновните. за да може да се премахнат контрабандните мрежи. Трябва да насочим усилия също и в областта на превенцията, чрез информационни кампании и засилване на сътрудничеството ни с трети страни. Отговорът на миграционният натиск по границите и на контрабандата изискват засилване на ролята на Фронтекс. Разширяването на дейността на Фронтекс изисква от държавите членки да имат по-силен ангажимент е, и да работят с Фронтекс, защото те са тези, които разполагат е, с е, граничари и с необходимото оборудване, за да се справят с такива проблеми. Комисията внимателно следи работата на агенцията и на държавите членки, които ще участват съвместно в операция, която ще струва 2,7 милиона месечно. За да се финансира в краткосрочна перспектива, агенцията направи преразпределение на средствата, а комисията предостави 3,9 милиона евро чрез преки трансфери от Фонда за вътрешна сигурност. Комисията е наясно, че Европейския парламент предложи изменение за резерв от 20 милиона за бюджета на Фронтекс за 2015 година. Ние очакваме съвместното решение на Европейския парламент и на съвета. През заселването за момента ефективно е единствената възможност за влизане на лица, които се нуждаят от закрила. Това е осезаема проява на солидарност към лицата, които се нуждаят от закрила. А, също се намалява и тежестта върху а, приемащите държави членки. Комисията ще продължи да настоява а, за повече усилия в тази област. Държавите членки, които получават най-голям брой спонтанни искания за обежище, трябва да получават и подкрепа. Комисията смята да се обърне внимание на това положение. Вчера се проведе ориентационна дискусия с държавите членки относно разпределенето на усилията. Комисията е ангажирана в търсенето на нови възможности, например като разработването на общ подход за предоставянето на хуманитарни визи за унези, които искат да дойдат в Европа и които кандидатстват за закрила. Този въпрос беше обсъден също на срещата вчера. Аз разбирам, че въпросът е изключително чувствителен. Относно легалната миграция. По демографски и економически причини Европия трябва да се справи с недостига на работна ръка и на липсващи умения в един континент, който застарява. Ние работим в тясно сътрудничество с бизнеса и социалните партньори. Първата ни стъпка ще бъде да видим какви политики са на лице, например като синя карта на Европейския съюз и да видим какво може да се направи, за да се повиши привлекателността на тези карти и тяхната ефикасност. Уважаеми депутати, отговорът на много от предизвикателствата в областта на вътрешните работи са свързани с отношенията ни с трети държави. Необходимо е да подобрим връзката между вътрешната и външна политика на Съюза и да поставим акцент върху един дългосрочен подход, който набляга на първопричините, водещи до миграция. И ние трябва не само да реагираме на непосредствени ситуации, но и да работим за един цялостен структуриран подход, за да се справим с увеличаващия се миграционен натиск. Подходът на Европейския съюз към европейска стабилност, стабилност, сигурност и тяхната интеграция ще използва всички налични инструменти. Въпроси като миграцията, обежището, управлението на кризи, хуманитарните кризи, демократизацията, правата на човека и други трябва да се работи по тях съвместно. Въпросите на миграцията трябва да присъства в всички аспекти на външните отношения на Съюза, включително в областта на развитието и сигурността. Ние трябва да оказваме подкрепа, трябва да гарантираме по-добро управление на границите в третите страни. Трябва да помогнем на тези страни, за да изпълнят те поетите международни ангажименти. Партньорството за мобилност позволи да имаме по-целеви диалог и оперативно сътрудничество с страни партньори като Марноко, Тунис и Йордания. В дългосрочна перспектива Справенето с незаконната миграция при източника е най-добрата инвестиция, която бихме могли да направим. Аз възнамерявам да се координирам с върховния представител Федерика Могерини да работя в тясно сътрудничество с колегите ми комисари, които отговарят за добросъседските отношения, хуманитарната помощ, така както е предвидено в мандата, дадени от председателя на комисията. И накрая за финансирането. Съгласно инструмента за развитие, комисията в момента реализира инициативи за около 53 милиона евро с фокус върху миграцията и международната закрила. От тези средства около 14 милиона евро ще отидат за борбата срещу контрабандата и трафика и незаконната миграция. 70 милиона евро са заделени за действия, свързани с регионалното развитие а, и подпомагане на беженци в Близкия изток, Африканския рок. Около 16 милиона има в Фонда за добросъседски отношения. Освен това, около 200 милиона евро са заделени през 2014 година, за да се реагира на кризата с бежанците от Сирия. В рамката 2014 и 2020 шенгенските държави ще получат повече от 4,4 милиарда евро под фондовете за убежище и миграция е, и фонда за сигурността по външните граници. Италия, Гърция, Малта, Испания ще получат е, голяма част от е, тези средства. Общо заедно ще получат около 1,4 милиарда за целия финансов цикъл. За спешни ситуации сме заделили за 2014 година за всички държави членки, взете заедно, 25 милиона в фонда за миграция, обежище, интеграция и все цяло малко над 6 милиарда са фонда за границите. Уважаеми депутати, аз очаквам да работя в тясно сътрудничество с вас за справяне с тези предизвикателства, използвайки всички налични средства. Благодаря ви за вниманието. herr kommissar avramopoulos. nun zur aussprache liebe kollegen. благодаря господин комисар. откривам дебата. Закъсняваме, закъснели сме с около 12 минути и предупреждавам ви, че ще бъде много строг при, при следене на времето за изказване и ще мога да дам на дум, думата само на пет колеги от спонтанните изказвания госпожа Халмайер. Господин председател, господин комисар, Естествено, мащабът на тази тема е огромен и не може да се осветлят всички аспекти, затова ще се концентрирам само върху един от тях, а именно спасяването на бежанците. Най-напред, господин е, комисар, благодаря ви за това, което ни казахте. Виждаме, Възоснова на вашите въведителни бележки, колко много работа ни очаква. 2013 година над 2000 Не 200 хиляди е, човека са пресекли е, Средиземно море, но има много хора, които са загинали без да, да знаем ние за това. Или пък са били заробени, били са жертва на трафик, или са били убити. Това са съдби, за които нищо не знаем. Може само да се догаждаме за мащаба на трагедията. Все повече деца са жертва на тези престъпни дейности. Затова за мен е важно правоохранителните органи да работят заедно и да работят също така в сътрудничество с трети държави. А именно, целта на това сътрудничество е да се укрепи хуманитарната помощ, и да се засили борбата срещу трафика на хора. Допълнителни аспекти това са хуманитарната виза и хуманитарната помощ. Въпросът ми е до каква степен вие бихте могли да укрепите тези аспекти. Благодаря. Госпожа Зипел има думата. Благодаря. Правилно е това, за което говорим сега, но трябва да мислим за дългосрочна перспектива. Важно е отново да подчертаем, не, не са европейските държави, не, не те са онези, които приемат най-многото бежанци. Затова не може да допускаме хора, които рискуват живота си по пътя към Европа, да го загубват по този път трябва да защитим хората, които бягат от война и от престъпност. Ако не искаме нелегална мигра... миграция, трябва да отворим възможност за легална миграция. Много държави са скептични, много, някои държави приемат само ограничен брой бежанци. По принцип имаме нужда от повече солидарност и от е, честно разпределение на бежанците сред държавите членки. Затова ни трябва да изработим обвързващ начин на разпределение на бежанците и да поканим е, някои държави членки да поемат своята част от отговорността. Също и тук имам предвид е, страни като е, Германия, Швеция, Гърция, Италия, тези страни понасят най-голямата тежест. Другите страни също трябва. Ораторката бе прекъсната. Господин Кал Къркоп има думата. Господин председател, миграцията в Средиземноморието е един от най-сериозните въпроси пред Европейския съюз. Ние трябва да се придържаме към правата на човека, човешкото достоинство, правото на живот. Необходим е разумен балансиран подход. Мнозина загиват по пътя си към Европа и това е неприемливо, както и неустойчиво в дългосрочен план. Не можем обаче да бъдем идеалисти. Тук няма прости отговори. За това комисията Либе настоява за холистичен подход, който разглежда всички възможни инструменти за справяне с този вид криза. Разчитане на Фронтекс – и предотвратяване на смъртта на най-уязвимите по море. Знаем, че много често за съдбата на тези хора са виновни именно трафикантите. Не... Ето защо е необходимо да се борим с такива явления и да ги предотвратяваме в корена им, а държавите членки би трябвало да се справят ефективно, да работят бързо още от точката на пристигане на емигрантите. Не говоря нито за широко отваряне на границите, нито за затръшване на вратата. Не, тук не бива да се водим от идеологията или популизма. Трябва да се търсят реалистични решения. Благодаря госпожа Викстрем за две минути. Alla minns de tragiska bilderna på de tre... Yeah. Видяхме изключително трагични кадри на множество хора, които са загинали. Нещо, което се наблюдава в Лампедуза, Ежедневно близо 3000 души загубиха живота си миналата година в Средиземноморието, а през предходната година още 600 души загинаха. И всеки път се казва, че това не трябва да се повтаря. Средиземноморието не трябва да се превръща в е, едно огромно гробище. Трябва да се сложи край на трафиканството. В Европа не е възможно да се дойде легално, за това процъфтява трафиканството. Трябва да има легални канали за иммиграция. Комисарият не трябва да говори не само а, с ума си, а с а, сърцето си. Въпросът е голямо предизвикателство и трябва да се действа решително от новата комисия в това отношение. Благодаря. Благодаря, госпожа Вайнберг има въпрос към вас. Приемате ли, госпожо Викстрем, приемате ли въпрос? Да. Благодаря. Аз съм нова в парламента. И говорите за легални пътища, но ние всъщност ги имаме. А какво се има предвид? Като говорите за допълнителни легални пътища и за разпределение между държавите членки на бежанците, е, значи ли това, че, трябва да, че искаме да приемаме повече бежанци? Само 7% от бежанците са в Европейския съюз. Повечето отиват в други страни. Какво имате предвид под отваряне на легална миграция? Госпожа Ернст. Господин комисар, аз не съм убедена, че това, което предлагате вие е правилно. 20 000 хора са умрели на нашите граници, защото те искаха да влязат в Европа, защото бягат от война. Е, би трябвало да може да подкрепим тези хора, да подкрепим да подкрепим хората, които са загубили своите роднини, да ги намерят. Е, начинът по който действаме е нехуманен. Трябва нашата политика по убежището да е хуманна. Трябва ни европейски Маре Ностром, за да спасяваме хората. Тогава европейската политика ще стане, ще стане хуманна. Там, където Дъблин спира да действа, там започва хуманита, хуманитарната политика на Европейския е, съюз. Трябва да създадем честни перспективи. За това трябва да, да говорим, а не за Фронтекс. Милиони хора през втората световна война загинаха и бяха убити от нацистите, защото не получиха никъде обежище. Наше задължение е да предложим обежище на беженците. Благодаря, госпожо Ернст. Госпожа Келе. Vielen Dank. Europa darf es nicht ignorieren. Благодаря. Ignorieren, dass Menschen im Mittelmeer Европа не може да игнорира и ние не можем да игнорираме факта, че хора се давят среди земноморието. Те бягат от преследване, от война, от дискриминация. Това са хора, които често пъти са жертви на действия или бездействия на Европа. И те започват невероятно опасно пътуване, тъй като ние не им оставяме друг избор друг избор, освен да поверят живота си на каналджии. Ние сме съучастници на каналджиите. Ние им даваме възможност да експлуатират хората, нуждаещи се от техните услуги. Ако наистина искаме да се борим с трафикантите, и с каналджиите трябва да направим е, сигурни канали за достъп до Европа. И имаме и инструменти за тази цел. Единственото, което ни липсва е политическа воля. Благодаря. Сега госпожа Агея, две минути. Интервенгуар. Благодаря, господин председател. Изказвам се от името на Ферара, която отсъства по здравословни причини. Една година от трагедията в Лампедуза Европейския съюз все още търси добрата идея, за да може да се изправи пред една ситуация, която вече дори не е спешна. Тя е рутинна. Е, полицейския подход, репресивния подход на Стокхолмската програма и дъблинските споразумения доведеха до 22 души, които са мъртви а, е, в Средиземноморието, голямата част от тях. Трябва да кажем, че южната граница на юг е, е всъщност най-опасната граница в света. Помислете, възможно ли е да се продължава по този безотговорен начин а, да се отнасяме към иммиграцията? Дали ще е мъдро да дигаме все по-високи стени около крепостта Европа, за да се превърне меморието в едно голямо гробище. Всичко това е пряк, пряк резултат на глобализацията, които идват от севера. Оттам идва цялата глобализация. Ние сме част от този север. Ние като законодатели сме отговорни за това. Би трябвало да направим по-ефективни и ефикасни пътищата за законен, законна миграция, за събиране на семействата, за онези, които търсят истинска работа. Такъв един подход създаде едно чудовище и това е всички тези лагери, където събираме хората, ушкам да им кажем добре дошли. Там е пълно с спекулатори, които са безкруполни. Говорим за криминална економика, където има работа на черно, проституция, трафик, дрога. Всичко това се случва в тези центрове, където събираме мигрантите в Италия. Каква е идеята на Европа? а, да, какво ще прави тя с тези хора, когато им даде документи. Обикновено това са млади хора в добро здраве, които имат желание да се грижат за обществото, което ги е приела. Дошъл моментът Европейския съюз да преодолее своите страхове и да преразгледа политиката за миграция. Не искаме да ги наричаме мигранти, а граждани, които трябва да бъдат посрещнати и да бъдат интегрирани. Благодаря. Frau Kollegin Agia, es folgt für eineinhalb Minuten Frau Herr Колегата Салвини има думата за една минута. Благодаря, президенте. Благодаря, това е храмът на лицемерието и расизма. Трябва да помогнем на онези, които бягат от глада, казвате, от войната. Ма тази война е подкрепа Европейския съюз. Ние наливаме там а, а, масло в огъня. Мисля за арабската пролет. Имаме единна валута, която е безмислена, която в Италия а, дори води до жертви. Нека да им помогнем в техните държави, а не да хвърляме хиляди пари по Маре Ностром. Нека да не помагаме на такива, които нямат нужда. Британското правителство каза няма да насърчаваме робството, така че си искам тук да има повече Великобритания и по-малко иммигранти. Само 10% от пристигналите са бежанци, останалите са нелеганти мигранти, те печелят милиони евро. Това не е а, желание да помогнеш, това е поробване. И ще го повтаряме до кога, докато всичко свърши, до края, до края. Прекалено Лесно е да пляскате на папа Франциск, когато той си тръгва, а след това да останете тук всички вие, които харчите милиарди евро, за да подхранвате ново социално неравенство, нов хаос, нови конфликти в нашите периферии и да не помагате на мигрантите и да не помагате на европейските граждани. Благодаря, колега Салвини. Бихте ли приели въпрос от господин Ферон? Питая колега Ферон. Да, колега Ферон, заповядайте. Благодаря, е, господин Савини. Да ви кажа, че Франция и Обединено кралство са виновниците за дестабилизацията на Сирия, Сирия и Либия и последващата емиграция. Нашият европейският континент се превръща в машина за фабрикуване на хора без документи. Това ли искате вие? Е, колега Салвини. Имате думата, господин Салвини. да rispondere 500 милиони 500 милиона граждани на Европейски съюз не могат да отговарят на всички тези политици и тези стратегии в економиката, защото те го правят. В Сирия вие искахте бомбардирате, сигурно още искате да бомбардирате грешната страна, онези, които сега се борят срещу международния тероризъм. Тази аула тук подкрепи економически санкции срещу Русия, които са абсолютно безмислени и които водят до мизерия, до нищета и до риск от война. Така че мисля, че тук вътре се следват лошите пътища, които върват срещу интересите на европейските граждани. Благодаря ви, колега Салвини. Минута и половина госпожа Мецола. Благодаря. След трагедията в Лампедуза приехме резолюция за миграцията в Средиземноморието. Тези, този документ трябваше да се превърне в документ на съвместното действие. В противен случай Средиземноморието ще премине в историята като морето на удавените надежди. Година по-късно пак сме тук, пак сме си същите. Промяната трябва да се почувства, защото ако ли не, нашият зов ще си остане просто зов. Няма да има последващо действие, няма да има холистичен подход, сътрудничество действията, които предприемаме, не трябва да бъдат възприемани като единични действия. Трябва да сме заедно и да работим непрестанно. Така че, господин комисар и държавите членки във ваше лице, обръщам се към вас с призив за действие в името на солидарността. И ако трябва отново да преразгледаме дъблинската система, нека да го направим. Господин комисар, не затваряйте вратата не отваряйте друга врата на още едногодишни преговори и до година отново да се съберем и да се окаже, че нищо не сме свършили. Очакваме, нашата група очаква действия, конкретни такива през декември месец. Благодаря. Благодаря, госпожо Мецова. Сега госпожа Киенджи. Господин председателю, през годините Европейския съюз направи големи стъпки за създаване на една система на единно убежище. Всичко това обаче се оказа недостатъчно пред една криза, която от миналата година всъщност засяга много страните около Средиземно море. Фронтекс не е достатъчен, нито пък и Тритон, за да се справи с миграционните потоци в южната част на континента. Над 90% от беженците от Сирия получават политическо убежище. Един много висок процент афганистанци също. Онези, които идват от Африканския рок също. Защо обаче на някои е много трудно да влязат в Европейския съюз? Защо не можем да върнем надеждата посредством а, даването на обежище на тези отчаяни хора, които всяка година пресичат Средиземно море. Дошъл е момента да подчертаем основните ценности, върху които почиват нашите институции. Трябва да преоткрием солидарността, както и съвместното носа на отговорност на държавите членки. Вярвам, господин председател, че е дошъл момента държавите членки да хармонизират третирането на бежанците в Европейския съюз. Европейската комисия от своя страна трябва да вземе в ръцете си своята роля на пазител на договорите и да започне е, различни процедури е, за е, нарушаване на договорите при не солидарност. Благодаря, госпожо Киенже. Сега колегата Хала Ахо за минута и половина. Господин председателю, през първите 8 месеца на тази година близо 120 000 нередовни мигранти пресякоха Средиземноморието между Либия и Италия. Това бе повече от 6 пъти над цифрата през 2013 година. Европейските спасителни операции драматично са увеличили тези бройки, както и броя на смъртните случаи. Въпреки рисковете, пътешествието по море остава много привлекателно за мигрантите, защото веднъж в Европа е много вероятно те да получат някакъв вид разрешение за пребиваване и да имат право на събиране с семействата си, дори да не отговарят на критериите за предоставяне на убежище. Трябва да се преборим с факторите, които ги привличат тук особено правилата за вторична защита, събиране на семействата и социалните помощи трябва да не бъдат толкова щедри. Ще, трябва да бъде изпратено послание, че рискуването на живота не се възнаграждава. Такива мерки следва да бъдат координирани и на ниво целия съюз. Миналата година Швеция получи два пъти повече моби за убежище, отколкото Италия, а Германия пет пъти повече. Е, този избор на обежище е против принципите на механизма от Дъблин и застрашава доверието към шенгенското пространство. Господин председателю, нуждаем се от отговорна дългосрочна стратегия. Създаването на нови законни канали за идване в Европа не е решение, тъй като европейските държави на благоденствието не могат да си позволят до безкрайност такава емиграция, била тя законна или незаконна. Благодаря ви. Благодаря. Господин Халах Ахо, давам думата на госпожа Гризбек за една минута. Още, от, още веднъж сме се събрали тук, за да обсъждаме трагични събития и да броим загиналите, да броим удавените. Днес сутринта чухме същото послание от негово светейшество, което той, където той нарече Средиземноморието гробница. Отново обсъждаме събитията, броим жертвите, но нашата политика се оказва недостатъчна. Виждаме, че е нужен преглед. Разбира се, забелязваме от страна на комисията политическа воля, така че сега е момента да извадите дивиденти от нея и да подтикнете държавите членки да преминат към реално действие и реална изява на европейска солидарност или пък споделяне на тази е, солидарност и отговорност в изработването на тази обща средиземноморска стратегия бих искала да посветим особено внимание на подрастващите, на децата, на юношите. Председателят я прекъсва. Госпожа Спинели има думата за една минута. Искам да обърна вниманието ви върху две декларации – тази на министра на вътрешните работи на Италия, който казва, че Маре Ностром е приключила и след един интервал, благодарение на Фронтекс, няма да се похарчи нито едно евро повече за спасяване на хора в морето. Втората декларация на английския министр на иммиграцията, който казва, че спасяването на хора в Средиземно море трябва да бъде прекратено в максимално кратки срокове, тъй като те насърчават бежанците да идват. Помислете върху тези думи, защото това е престъпление срещу европейската цивилизация. Закона, морското право, правото на обежище всъщност са текстове само на хартия. Не можем да предизвикваме масово даване на хора. Стотици сирийци сега в Атина са в гладна стачка не е устойчиво да, да харчим пари, казват някои, за да спасяваме хората. Тези, които ръкопляскат на папата, няма да бъдат изви... прекъсната ораторката. Благодаря, госпожо Спинели. Колегата Себайос. Господин председател, господин комисар, представители на съвета. Средиземноморието от години е гробище, а Европейският съюз затваря границите си и хората измират в опита си да стигнат до тук. Трябва миграционната политика да бъде разглеждана холистично. Ние по-скоро акцентираме върху това да спрем хората, които се опитват да влязат на наша територия. Фронтекс е нашият отговор на каналджийството, но то е процъфтяващ пазар. Това, от което се нуждаем с законни пътища за миграция, е, защото това положение в задния ни двор е ужасно. И не бива да затваряме очите си пред факта, че хората бягат от бедността. Много съм удовлетворена, че комисарят е започнал работа по този въпрос. Смятам, че се нуждаем от е, е, система задължителна за всички държави членките, защото те да си разпределят е, справедливо отговорността. Благодаря, госпожо Себайо. Сега е господин Батен за една минута. Да, идиотската ни реакция не само на моето правителство, на Обединеното кралство, а и на всички останали, на така наречената арабска пролет, доведе до тези, до тези последици. Ново тиранство се поражда там, където то бе съборено повечето от тези държави в момента едва се задържат на повърхността. Така че проблемът наистина се нуждае от холистично разрешение на причините, които се коренят в неговата дълбочина. И тези причини са свързани с ислямската идеология, която лежи в тези корени и която, чието защитник е и ислямската държава в Сирия и Леванте съответните и подръжници в Саудитска Арабия, даже бих казал. Те, са, те принадлежат на една и съща култура и на една и съща, е, едно и също вероисповедание, че така трябва да бъдат привлечени в разрешението на конфликта. Благодаря. Сега за една минута и половина господин Синадинов. Благодаря, господин председателю. Има гладни стачки в Гърция в момента. Хората търсят работа, лекарства, искат медицински грижи. Ето за това е тяхната гладна стачка. Много хора пристигат от Сирия, от Пакистан и от други части на света. В момента имаме 500 човека, които са на гладна стачка. Те са сирийци и са на площад Конституция в Гърция, в Атина. В Атина нещата изглеждат ужасяващо. И говорим за Европейския съюз. Ако продължим с настоящата политика на незаконна иммиграция, то тогава Гърция и други южни държави ще имат точно същите проблеми. Не можем да затворим очи пред въздействието на конвенцията Дъблин 2. Те са ужасяващи. Трябва да погледнем към границите и да не казваме, че ние насърчаваме беженците да идват. Трябва да погледнем онези, които пристигат и да се опитаме да прекратим нещата, но парите не признават граници. Не вярвам, че приканването на нови мигранти и беженци е намерение на Европейския съюз. Благодаря, казва председателя, за минута и половина Гонзалес Понс. Благодаря. Причината за емиграцията е бедността в по-голямата част. Така че ние, европейците, знаем за какво става дума, защото и ние самите сме емигрирали в търсене на избавление от бедността. Следователно, Европа трябва да подкрепя развитието на тези държави, откъдето идват емигрантите. Каза го вече и негово светейшество. Е, Средиземноморието не трябва да се превръща в е, общ гроб. Затова с оглед на нашите ценности трябва да предоставим достоен прием на емигрантите и Италия е такъв пример. Няма обаче пример достатъчно добър, ако няма европейско финансиране. Моята държава Испания е единствената европейска държава, която има сухопътна граница с африканска територия и там всеки ден се полагат усилия да се опази тази граница, която е обект на желание да... Много хора желая да я прекусят и не винаги успяваме да ги върнем обратно. Миграцията е Следствието, причината е бедността. Следователно трябва да се борим срещу бедността, а не срещу емигрантите. Европа трябва да стане като един срещу бедността, не срещу бедняците. Благодаря. Благодаря. Господин Гонсалес Понс, бихте ли приели въпрос от господин Монтесун? Господин Уртасун, заповядайте. Включете си микрофона. Господин Гонсалес Понс, много хубава, чудесна реч за това, че трябва да помагаме на развитието в държавите, в развиващите държави. Как обаче правителството на вашата партия е, върши това? Раздели на 7 едва ли не е, средствата, които предишните правителства даваха за подпомагане на развитието. Вашето правителство на Народната партия. De los inmigrantes... Емигрантите, които идват на границата на Селта и Мелия, само 1,5% са политически бежанци. Останалите са економически емигранти. А ако не се борим срещу економическите причини на емиграцията, никога няма да я надвием. Разбира се, че трябва да повишим, да завишим средствата, за които вливаме в подпомагане на развитието. Но никоя държава, нито Испания, нито като и била друга, може да се справи сама. Европейско финансиране имам предвид. Благодаря. Благодаря ви, господин Гонсалес Понс. Госпожа Файон, минута. Благодаря, господин председател. Осъзнаваме факта, че има хиляди жертви във водите на Средиземноморието, но нищо не правим срещу това. Беженците биват прокудени от бедност и войни. И за пореден път ние казваме, че Средиземноморието не трябва да става гробище. Трябва ли да стане друга трагедия, преди да предприеме мерки? Господин комисар, поставени сме на истинско изпитание. Нуждаем се от нова политика в областта на убежището и миграцията, която да обслужва потребностите на настоящето и на бъдещето. Мисля, че вие трябва да удвоите усилията си, за да бъде единен подходът ни към миграцията в Европейския съюз и за да бъде хуманна политиката ни. Трябва да гарантираме сигурен и безопазен маршрут за навлизане в Съюза на онези, които се нуждаят от подкрепа. Жертвите през последните години са хиляди. Това е пример за функционирането на нашата политика. Благодаря, госпожа Фон Штор. Благодаря, господин председател. Този дебат е за миграцията в Европа, а не за политическото убежище, както и за гоненията и няма да говоря за това. Тази сутрин Свети Отец каза, че не може да се приеме ситуация, в която Средиземноморието се превръща в гробище. Европа може да разреши миграционните проблеми, ако предприеме мерки за насърчаване на развитието в страните по происход. Така че трябва да погледнем към причината, а не да лекуваме симптомите. Няма да разрешим проблемите в Калкута, като си внасяме Калкута. Хората работят за по-малко 2 долара на ден. За това бягат, и умират хиляди в Средиземноморието. Това трябва да се спре. Ако искаме едно бъдеще и ако искаме хората да имат надежда в собствената си страна, те няма нужда да идват, ако в техните страни нещата се развиват. Трябва да даваме помощ на тези държави. Благодаря на колегата фон Шторк за една минута колегата Вайнберг. Eh, Много благодаря. Защо хората се качват на пробити лодки и тръгват на път, защото бягат, бягат от бедност и от политическо преследване. Имаме европейска система за приемане на политически беженци и Швеция участва в нея. Сътрудничи си в този смисъл с много африкански държави. Друга една директива, която регулира миграционните потоци от африкански държави е тази за сезонните работници, например. Какво се случва обаче? Затваряме си очите пред действителността на емигрантите, били те легални или нелегални, и ги тласкаме в ръцете на каналджиите. Благодаря. Майер, äh, э, Frau Kollegin Weinberg, es folgt nun für eine Minute Frau Kollegin Майер. Благодаря. Госпожа Майер. Ja, danke wel, voorzitter. Het is nu... Благодаря, господин председател. Преди една година или горе-долу преди толкова време, над 300 души загинаха в Лампедуза. И не сме си извлекли полуките. Всяка седмица има подобни новини във вестниците. И все повече хора тръгват по същия път, опътвайки се да пресекат Средиземноморието и приключвайки състъпване на европейска територия и опитвайки се да преминат в други европейски страни. Решението тук е повече солидарност, повече пари и повече места за прием на мигранти. С други думи, по-голяма доза от същото лекарство. В Холандия ние приемаме 40 е, 000 мигранти годишно. И е, нашият бюджет е просто раснат на кръст. Единственият начин да а, е, спрем хората, които желаят да а, рискуват всичко, какъв е? Да осигурим прием на хората в техните страни, а не непременно тук. Благодаря, госпожо Майер. Сега госпожа Гърдини, минута и половина. Е, Благодаря винаги произнасям речи. Добри намерения, говорим за това, което се случва в морето, трагедиите, но на международно ниво, европейско ниво няма конкретни отговори. И то отговори, които по конкретен начин и решителен се справят с проблема. Аз не искам да кажа, че Тритон е, е някаква е, провалена операция. Не, но това не може да се смята за постоянно решение за онези, които търсят убежище, нито за Европейския съюз, който трябва да започне да управлява границите на си най-сетни. Има три аспекта, които не ми харесват. Първо, че е, то тръгна по погрешната линия Маре Нострем. Това е една провалена операция, изключително скъпа, която върви точно обратно на резултатите, които твърди, защото има много повече хора, които пристигат, над 400% повече. Е, все повече трафикантите и каналджиите увеличават работата си, просто е, не, не знам какви цифри да цитирам. И имаме бедствия в морето, които се увеличиха. Има някои държави членки на Европейския съюз, които дават вноски. Е, трябва да кажа, че иначе много не се въвличат в това да отпускат хора или инструменти е, и това не може да разреши проблема. Каза го и папата днес. Необходимо е да се работи по корените на проблемите, а не по симптомите. Нека да приемем една такава политика, както каза и папата, които да помагат на онези държави да се развиват. Благодаря, колега Гардини. Сега за една минута колегата Йотова. Благодаря, господин председател. Трагедията от Лампедуза предизвика спешни мерки и насочи всички усилия в Средиземноморието. Постигнати бяха резултати, спасени бяха хиляди хора. В същото време някои от вече приетите закони показаха пробойни очевидна е необходимостта от ревизия на дъблинските споразумения които принесоха най голямата тежест от бежанските потоци върху държавите от външните граници на съюза. нарушава се солидарният принцип необходими са и нови правила за квотно разпределение и интеграция. акцентът днес е средиземноморието но не по малко са проблемите по сухопътните граници. само за последните дни бежанци бяха намерени мъртви от замръзване на границата между българя и сърбия за октомври близо 1500 са проникнали от границата с турция. необходима е политика за така наречените легални пътища общо законодателство за борба с каналджийството и трафика на хора увеличени правомощия на frontex и още нещо което вие господин комисар не споменахте борбата превенцията и опасността от внос на тероризъм. Благодаря ви много, госпожо Йотова. Госпожа Стивенс. Много благодаря, господин председател. Когато има имиграционни протоци, когато разписваме миграционни политики, силата ни ще бъде в координацията. За съжаление, за сега това не се получава и финансовите усилия са раздробени в много бюджетни линии. Аз смятам, че ни е необходим глобален подход, който за момента няма. Глобален европейски подход към миграцията и политическото убежище. Това би била една истинска европейска альтернатива на смъртта в водите на Средиземноморието. Разбира се, че трябва да работим по изкореняване на корените на тази емиграция. Въпросът ми е какви мерки възнамерява да предприемат комисията и съветът, за да постигнат един по-съгласуван подход по емиграционният въпрос. Благодаря. Госпожа Арнотю. Благодаря, господин председателю, господин комисар. Е, в е, е, въпроса си господин Мораес, а и господин Аврамополос избягват фундаменталните въпроси. Какво да правим за в бъдеще? В Италия има 12 центъра за идентификация, но 8 бяха затворени поради бунтове на незаконно пристигналите мигранти всеки, е, само през 2014 година 160 хиляди иммигранти са пристигнали в е, е, Италия. Положението е експлозивно. Италия се е превърнала в един огромен център за разпределение преди да навлязат тези иммигранти в шенгенското пространство и във Франция. И няма да е след дълго моментът, когато ще установим, че сме потопени от над хиляда мигранти е, седмично. Би трябвало по-добре да се управляват беженските потоци. Трябва веднага да се е, е, спре сегашната политика по миграция, е, да се спре изпълнението на шенгенското пространство и да се възстанови държавният контрол върху границите. Благодаря, госпожо Арнотю. Сега за минута и половина госпожа Върценберг. Его ми една ли това Благодаря, господин председателю. Една друга фраза ще цитирам аз, отказаното от папата днес. Той говореше за хората с а, изтощен поглед, хората, които търсят подкрепа. В момента има много жени и деца, натъпкани на лодки, които се опитват да прекусат Средиземноморието на път за Гърция. Ние сме държава, в която държави, е, тези хора пристигат, искат да останат, но споделя ли се равно тежеста, която поражда миграцията? Трябва да има солидарност, а не постоянно да мислим за отделните интереси и е, рентабилността. Необходими са допълнителни мерки за справяне с тълпите, които идват към Европа. Трябва да се вземат решения на най-високо ниво. Необходими са мерки, за да можем да излечем най-доброто от договора за функционирането на Съюза. Имаме необходимите разпоредби не говорим само за тези бедни хора, говорим за сърцето на Европейския съюз. Трябва да направим всичко необходимо. А това означава, че е необходима солидарност. Нямаме нужда от Европа на две скорости. Благодаря. Благодаря ви. Госпожа Гийом има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Да, всичко, което е свързано с емиграцията, ни вълнува. Призиви за солидарност, за европейско действие. Всичко това обаче е пълно с информация и с дезинформация. Много колеги вече го споменаха. Имаме европейска глобална миграционна политика, стратегическа и дългосрочна. Обаче действията трябва да се предприемат краткосрочно. И за това следва да ревизираме нашата политика. Разбира се, че трябва да сме проактивни, ангажирани, да помагаме на свободното движение на хора и опит, да подпомагаме тези, които търсят политическо убежище да предлагаме альтернатива на тези, които търсят нещо друго. Следователно, партньорският ни модел трябва да бъде подновен. Господин комисар, очаквам с нетърпение вашето предложение за това как да се работи в дългосрочен план, но как и да се действа в конкретните спешни случаи. Благодаря. Колеги Бони. Господин Бони, минута и половина. Пресия миграцийна бенджеросла. Причинили... Господин председател, благодаря ви. Миграционният натиск ще продължава да съществува. Той се дължи на бедност, както и на големия брой конфликти. Европа ще стане още по-привлекателна за гражданите на трети страни. Не трябва да разрешаваме Средиземноморието да се превърне в голямо гробище то никога не трябва да се превръща в символично Черно море. Миграцията е и предизвикателство за нас. Тя изисква дългосрочна, перспективна миграционна политика – която да стъпва върху хармонизацията на нашата дейност. Никоя отделна страна не бива да бъде оставена сама на себе си в борбата с миграционните потоци или в справянето с тях. За това трябва да сътрудничим с третите страни, да подпомагаме тяхното стопанство и да създадем програми за връщане на бежанците и за тяхното пренасочване. Сега въпросът е какво ще направят комисията и съветът за разширяване на сътрудничеството с тези трети страни, тъй щото да бъде облегчен миграционният натиск. Как да бъде направена миграционната ни система по-ефикасна? Как да се гарантира спазването на изискванията за е, убежище от страна на третите страни. Как да настаним по-добре и да се отнасяме по-добре към хората, които бягат от насилието към Европа? Ораторът бива прекъснат. Благодаря, колега Бони. Не мога да видя е, госпожа Пост в залата, госп... Е, колегата Лавия. Президенте, сеньор ком... Благодаря, господин председател, господин комисар, господин заместник секретар Годци. Мина време след Лампедуза и ние отваряме очите си към проблемите с емиграцията. Поради усилията на италианското правителство преминахме към един подход, който да е европейски, а не само на държавата, която посреща тези хора. Вече имаме квоти а, и обща отговорност. Но си остава спешното положение, както ни припомни и папата тази сутрин в емоционалното си изказване. Защото и Средиземноморието не може да бъде гробище. Ние в Италия направихме Направихме много усилия с Марен Остром, спасихме много човешки животи. Сега продължаваме напред, обаче под шапката на Фронтекст. Искам да попитам какви са пречките, които е, пречат на това Фронтекст да се занимава с това. Какви са онези пречки, които не дават възможност да се отпуснат повече средства и да може ефективно и ефикасно да се прилагат е, политиките за контрол на е, Средиземномарието. Тук господин е, комисар, искаме нещо повече, тъй като Тритон не е крайното решение. Трябва да сменим стратегията си смело и трябва да работим, за да концентрираме усилията си върху африканския бряг. Трябва да инвестираме в страни в криза, където съществуват проблеми. Трябва да има двустранни споразумения или е, с други усилия. Трябва да сменим правилата. И затова днес искаме повече кораж и повече усилия, за да опазваме европейските граждани и в същото време достоинството на човешкия живот. Благодаря.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 за господин Лопес Агилар. Много благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар Авраамополос. За съжаление, това е дебат, който, с който започва новият мандат и започва с отсъствие на стратегия, отсъствие на политика. Това е първият мандат, но това е първият дебат, но опасявам се, че няма да бъде последният. Непрекъснато идваме тук да се вайкаме, че няма стратегия и да искаме да създадем такава да създадем подход, с други думи. Но какъв е този подход, който затваря вратите на, законното, на законната миграция и отваря вратите на незаконната такава. Наистина е гробница Средиземноморието, на това даже е нещо по-лошо, общ гроб за неидентифицирани трупове. До това води нашето действие. Така че отговорът не бива да бъде само отговор на Лампедуза с операция, която след това бива критикувана за това, че спасява нелегални емигранти и заместена с друга операция, която просто охранява границите. Благодаря ви, господин Лопес Агилар. Прекъсва председателят господин Енгел. Сега минута и половина. Euh, Господин председател, трябва да се видят извадките от общественото мнение. Когато чувам популистките и глупави изказвания от дясната страна на тази зала, искам да ви запозная с някои цифри. В целия свят в момента има 80 милиона 480 милиона емигрирали европейци и техните потомци. Това са хора, които на времето са мигрирали. Те са толкова колкото е днес населението на Европейския съюз. Не са го направили за удоволствие. Беше направено изказване от колега от Холандия. Аз ще ви кажа, че в света има 15 милиона холандци и техните потомци. Те са повече, отколкото са холандците в Холандия. Ако искаме да бъдем справедливи и ако искаме да следваме а, примерите, нека се вслушаме в това, което ни каза папата днес сутринта. Нека да запазим духа. Е, Европа е а, континент, който е дал много емигранти. Ако това е така, нямаме право да затваряме границите си. Благодаря, колега Енгел. Сега госпожа Пири. Благодаря, господин председателю. Необходима е политика за убежището. Това се подчерта още повече от трагедията в Ламбетуза. Над 3000 човека тази година само се удавиха в Средиземноморието. Изразяваме се, изразява се надежда, че новата комисия ще постави това като свой приоритет и ще намери решение. Година след Лампедуза все още няма безопасни пътища, законни пътища, които да следват мигрантите и беженците. Европейската комисия трябва да говори с държавата, държавите членки за увеличаване на квотите за преселници, за да може тези хора, когато влязат в Европейския съюз, да продължат нататък. Необходими са ни хуманитарни визи. Има неразбиране сред южните държави, както и държавите, за където са тръгнали хората в Северна Европа. Трябва да спрем с това. Необходима е една политика, която ще се основава на солидарност към всички. Благодаря. Колегата Габриел за една минута. Благодаря, господин председател, скъпи колеги, господин комисар. Човешката трагедия в Средиземноморието е доказателство за това, че не можем само да се тревожим за собствените си граници. Вътрешните и външни проблеми са свързани. На първо място, по повод на Frontex, трябва ясно да очертаем неговата роля в рамките на интегрираното управление на миграцията. Тритон е само охраняване на границите. Няма бюджет и техническото оборудване зависи от държавите членки. Има още много висящи въпроси за мерките, които трябва да се предприемат, за да задейства наистина Тритон. След това, второ, единственият инструмент, с който разполагаме против каналджийството са резолюциите и протоколите на ООН. Следователно има още много какво да се е, разпише като законодателство, а и информационни кампании за каналджийството, за мафиите и за уязвимите хора. И на трето място съдействието с е, трети държави политическите и економически корени на миграцията е, трябва да бъдат изтръгнати. Те трябва да бъдат включени всъщност в економическите и търговски аспекти на нашата външна политика, както и политиката за подпомагане на развитието. Господин Аврамополос, смятам, че трябва да работите заедно с госпожа Могерини и господин Хан и ще имате, разбира се, нашата подкрепа. Това ще бъде в името на европейните граждани. Благодаря. Благодаря ви. При последните две изказвания Преводачите се затрудниха много заради високата скорост на изказванията, така че моля колеги да се съобразявате с този конферентен превод на вашите изказвания. Госпожа Шалайн, благодаря господин председател. Е, Средиземноморието е едно европейско море и то не може да се превърне в гробище. Каза го и папата. Някои европейски лидери казват, че трябва да оставим хората да се удавят в морето, за да не прииждат други. Хубаво е да отидат да го обяснат на онези, които броят труповете в Лампедуза. Всички онези войни, които са на брега на Средиземноморието, увеличават беженските потоци. Разликата с преди, когато нямахме кораби, е, че не виждахме как умират. Те пак умираха. И е скандално, че има хора тук, които не искат да виждат как тези хора умират. Тритон не е достатъчен. Имаме много малко средства и се надявам много повече от 30 000 да бъдат средствата. Необходимо е обаче да има обща отговорност. Това означава обаче да очакваме какво ще се случва. Трябва да имаме хуманитарни коридори. Искам да разбера от комисаря как върват дискусиите в тази посока. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Колегата Полезе. Грация, президенте. L'immigrazione благодаря. Емиграцията всъщност представлява една спешност в Европа. Не само в Сицилия, откъдето съм аз, или Малта, или Испания, или Гърция. Те платиха най-високата цена, особено в началната фаза, за разлика от много други държави членки. Операцията Маре Ностром накрая свърши. Както каза ръководителят на групите ми Гърдини, мисля, че имаше повече пристигащи заради тази операция. Каза го и ръководителя на Фронтекс, който пред Либе каза, че през първите 4 месеца на 2014 година 823% се е увеличил а, а, броя на пристигащите лодки два месеца след края на Маре Трябва да обърнем страницата. Объркан съм. Операцията Тритон не знам дали ще може да обърне страницата. В този смисъл тя е нещо ново, да, тъй като 26 държави членки участват в нея, но трябва да се и Дъблин 3. Там, на държавата, където стъпят тези мигранти, се дава задачата да даде убежище. Трябва да се раздели тази тежест сред всички държави членки имаше много решения на съда, които потвърдиха този принцип. За това, господин комисар, трябва да има много голяма яснота, без демагогия, но и да померим позициите си, както и солидарността с опазването на сигурността на държавите членки. Благодаря. Благодаря, господин Полиезе. Сега госпожа Дали за една минута. Благодаря, господин председателю. Според мен никога не е бил по-подходящ моментът, отколкото сега за обсъждане на този въпрос. И не само защото е необходимо да се предприемат спешни действия във връзка с имиграцията, а и поради последните събития в Средиземноморието. Искам да започна е, с престъпленията, извършени от онези, които експлуатират чуждото нещастие – това е жестокост да принуждавате хората да при... пресичат Средиземноморието в лодки, които едва се държат на повърхността. Е, същевременно, е, Европейските граждани, които живеят по крайбрежието, е, твърдят, че много се говори през летните месеци, но всичко затихва, когато дойде зимата. Гражданите се притесняват от ставащото в Средиземноморието, особено в Ливия. Европейският съюз трябва да заеме водещо място, трябва да работим съвместно, да работим по изчерпателна, всеобхватна политика, включваща сътрудничество с третите страни, включително и в зоните като Либия и Сирия, където има конфликти. Благодаря, госпожо Дали. Господин Киркос, една минута. Кире Проедре, Кире Питропе. Θα προσπαθήσω με τρεις λέξεις να περιγράψω. А, много благодаря, господин председател. Господин комисар, ще се опитам с три минути да опиша проблема солидарност, солидарност с емигрантите, които идват от бедстващи страни, от страни с а, а, войни и солидарност с държавите членки, които ги посрещат. Като европейци винаги знаем как да стигнем до солидарността, как да се споразумеем. Това първо. Второ, правилата. Правилата, които да ни позволят да приемаме законното законните мигранти с оглед на застаряването на населението на Европа. И на трето място времето. Нямаме време президентът на комисията Либе Мораес ни каза, че имаме средства, нямаме време обаче. Комисията желае да предприеме действия, но и тя няма време. Така че от името на парламента ви казвам, бързайте. Благодаря на колегата Киркос и сега спонтанни изказвания от залата. Само на пет човека ще дам думата. Записали са се много повече от петима. Е, знам, че има много хора от една и съща група, които са се записали, затова ще дам думата на всички по-малко. Първият оратор е господин Коелес. Почти всички. Е, Та, Исус seriamente há muito a Споменаха папата и казаха, че Средиземноморието не може да е гробище. Много неща могат да се направят приоритетът трябва да бъде спасяване на човешки животи. В предишния парламент прокарахме един регламент, който задава това като една от задачите на Фронтекс. Парламентът беше готов, но съвет не беше много щастлив от това и накрая се поддадохме. Не трябва да бъдем лицемери и затова трябва да направим две неща. Първо трябва да приложим надлежно този регламент и след това този наш приоритет е, трябва да се разпростре и до мисиите, които са в ръцете на държавите членки. Искам да попитам, съгласна ли сте с мен, господин комисар? Своите колеги Мариас. Благодаря ви, колега Коелю. Господин Мариас има думата. Благодаря, господин председател. Добре дошъл, господин комисар. Много съм щастлив да отбележа, че при това първо ваше посещение в Европейския парламент имам възможност да ви изложа моите виждания за, законното, за законната миграция, която произхожда най-много, най-често от южните части на континента, които са жертва на строгата финансова политика. Строга, стрикна и задушаваща. Искам и аз да го спомена с солидарността и за това, че солидарно трябва да си разпределяме бремето. На първо място, това разпределение трябва да зависи от повърхността, от БНП и от населението на всяка държава членка. Знаете всички, че Гърция не може да приема повече е, законни емигранти. Същото се отнася и за Италия. И второ, трябва да прегледаме отново Дъблин 2. Благодаря, колега Мариас. Госпожа Десарнес. Благодаря, господин председател. А, има един голям въпрос, който се нуждае от отговор. И това е въпросът за имиграцията. Трябва държавните и правителствените ръководители да си дадат сметка за това и да постигнат напредък в изграждането на обща политика на основата на четири стълба. Истинско обезопасяване и надзор над границите по въздух, по вода, по е, суша. Второ, трябва да има право на законно влизане в Европейския съюз. Защо не с квоти за отделните страни? Трето, всички казахте, че е спешно да хармонизираме законодателствата си е, в областта на имиграцията. Не може в една държава сроковете да са за едно и също 6 месеца, а в друга 5 години. Четвърто, необходимо е политиката за развитие да ни помогне за изграждане на истинско сътрудничество с третите страни. Това въжи и за външната политика, защото само така можем да постигнем стабилност тези трети държави. Благодаря, госпожо Десърнес. Господин Обермайер. Благодаря, господин председател. Преди година имаше трагедия в Лампедуза. Сега говорим за миграционните потоци. Говорим за симптомите, а не за корените на проблеми. Използваме думи като Марен Остром, като Тритон. Всичко това е реакция на вълната от хора, която ни залива. Трябва да намерим общи цели, трябва зони на сигурност. Това трябва да стане постепенно. Трябва да спрем експлоатирането на ресурсите в развиващите се страни, както каза папата. Трябва да погледнем източниците на проблемите, за да зададем необходимата рамка и в а, държавите по происход, за да не се налага хората да напускат държавите си. А, Мнозина от нас тук мечтаят, но не можем да разрешим проблемите. Ще се окаже, че от Африка и от Азия ще дойдат хора насам. Затова трябва да има ясно послание. Гражданите ще ни разберат, ако сме ясни. Благодаря. И сега госпожа Борселини. Тук е заместник председателя Годзи, господин комисар. Много често от пътуващите са деца които идват, те са мигранти и не всички са пълнолетни. Това са деца, които са оплашени. Аз ги видях в Лампедуза. Гласувахме едно съвместно решение на Камерата и Сената, за да им дадем юридически статут, защото те са просто една цифра. Влизат, дава им се номер, а номерата се губят. Остават в ръцете на престъпниците и не можеш да ги намериш след това. Един апел. Те трябва да имат юридически статут. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Муселини. И сега приключихме с Catch the Eye, с спонтанните изказвания и давам думата на комисар Мополус за заключителни бележки. Благодаря, господин председателю. Най-напред искам да кажа, че изслушах особено внимание въпросите, които отправиха към мен евродепутатите. Ще започна с един извод, който си правя. Почти всички са съгласни, че въпросът е от огромно значение. Той има социални и хуманитарни измерения. И има връзка с ценностите, върху които е изградена Европа. Аз не съм а, тук, за да си маркирам територия. Това не е моя цел. На тази длъжност съм само от три седмици. Но трябва да кажа, че тази ситуация следя от много години. Преди около 18 години, спомням си, първите вълни на незаконни иммигранти вече чукаха на вратата ни. Аз тогава бях кмет в Атина. И си спомням първите вълни. Не ставаше дума за, само за Гърция, ставаше дума е, за цялото, е, за целият южен бряг на Европа. Хората тропаха на нашите врати, търсеха по-добър живот. И тогава също имаше трагедии, включително отделни индивидуални трагедии. Сега, трагедията в Лампедуза беше наистина е, голяма. Ние говорим за нея, но има и много други. И даже жертвите не са преброени до край. Не знаем точния брой на всички, които са потънали в Средиземноморието. Почитаеми евродепутати. Е, някои смятат, че това е проблем само за южната част на Европа. С течение на годините обаче той се превърна в паневропейски въпрос. Нека не забравяме едно. И то е отговор към всички, които хранят ксенофобски чувства. И за съжаление, е, подриват самите принципи и ценности, върху които е изградена и стъпила Европа. В отговор към тях ще кажа, ние сме Европа на народите и хората. Не можем а, да а, оставим а, други а, части а, на света такива а, които са около нас, на техните проблеми. И то страни, където все още сличат отпечатъците от европейските ръце. Би трябвало да бъдем по-разумни. Сега ценностите и принципите отново се поставят под въпрос. Няма да решим тези въпроси чрез фрагментиране на политиката или чрез прехвърляне на топката на отговорността. Мога да ви уверя, и това е полуката от днешните разисквания, че има политическа воля. Комисията е решена да приеме нова харта за миграцията и мигрантите. Почитаеми членове на парламента, проблемите, които обсъждаме днес, тази тема ще ни съпътстват дълго Решенията няма да бъдат намерени бързо. Това ще отнеме години. Е, на изток от нас в Украина, на юг от нас, в Либия и на други места, има дъги на несигурност. Стотици хиляди хора се опитват да избягат от страните си и каналджиите най-услужливо им помагат. Ние трябва да се борим с каналджиите. Особено е драстично положението в Гърция. Драстични бяха и предприетите мерки – срещу каналджиите. Е, предвидени са наказания е, лишаване от свобода до живот. Това са най-тежките присъди по нашето право. Вече сме предприели такива драстични мерки. Можем да разполагаме с най-хубавата технология, с най- е, най-големия е, капитал, с най-големия инструментариум, но тези средства трябва да се използват. Ние критикуваме е, редица страни за това, което е, правят, но и това, което ние правим, може да бъде подобрено. Има постижения, има операции, като Тритон, например, които дадоха резултат. Постигнали ли сме целта, обаче? Разбира се, не. Страните на юг или в европейския юг трябва да почувстват, че останалите стоят зад тях. Европейската конструкция се гради върху това всички да имат еднакви задължения, освен това и върху хуманитарно измерение, не само политическо или економическо. Е, вашият парламент е храм на европейските идеали и той трябва да бъде източник на светлина. Ние е, сме тук, за да подкрепим е, вашите чувства, вашите усещания, които се споделят от всички работещи в институциите. Мога да ви кажа от своята позиция че има усещане за напредък, за това, че се движим напред. Всички се движим напред, но се нуждаем от нова харта за мигрантите, която да закрепи техните права. И тази харта трябва да събуди спомените на онези, които може би не преди толкова много поколения са извървявали същия път нашите баби и дядовци, прабаби и прадядовци. Ние знаем докъде можем да стигнем. Но трябва да подхождаме подредено. Нуждаем се от колективен отговор от недопускане на фрагментация. Трябва да впрегнем цялата си човешка чувствителност за изпълнение на задачата. И така ще изясним понятието европейски граници. Само, че понятието европейски граници няма да ни реши проблемите. То не е единственото, което трябва да изясним. Не искаме Европа да бъде крепост, която просто да вдигне моста над изкупа и да препятства достъпа до себе си. Нека признаем, че има причини, поради които хората идват тук. Те очакват повече, те очакват по-хуманен прием, отколкото имат в собствените си страни. Ние сме олицетворение на по-добрия живот, към който те се стремят. Принципите и ценностите трябва да стоят в основата на всичко, което правим. И най- Първото, което следва да направим е да преодолеем фрагментацията. Европа ще бъде съдена по делата й. Трябва да се изправим лице в лице с предизвикателствата, за които толкова красноречиво говорихте тук. Трябва да преодолеем и превъзмогнем експлоатацията на хора. Смятам, че поне тази цел е еднакво обща за всички ни. Много разисквания сме водили. Сега не дискутираме за пръв път. Дискутираме отдавна. И непрекъснато казваме, че е, ще направим големи стъпки напред. Всяка стъпка е напредък, защото не е достатъчно да оплакваме положението. Необходимо е да предприемем конкретни мерки. Благодаря на комисар Аврамополос. И сега от името на съвета давам думата на господин Гоци. Grazie, grazie. Благодаря, господин председател, Благодаря на всички онези, които се изказаха. Наистина дебатът беше много интересен. Не е нов в много от аспекти си, но е много важно, че той е, се провежда сега в началото на този мандат. Каза го и в встъпителните си думи. Е, сега или трябва да вземем решителни мерки, или пък е, много трудно ще ни повярват гражданите, що се отнася до миграцията, защото това е лакмусов тест и с него ще покажем, ще можем ли да работим заедно. Един по-интегриран подход имаме нужда. Той тръгва от външното измерение, е тясно свързана, както казаха много от вас, и съвета е напълно съгласен с политиката на развитието и политика на сигурността има пряка връзка с приноса на Европейския съюз, тъй като ние сме един от най-големите спомоществователи в света и с това можем да помогнем на тези държави. Трябва да има сигурност и по гражданите. Вчера се говори и за средносрочния плат, за да има европейска полиция по външните граници, нещо, което е записано в документите на съвета и новия парламент ще работи с нас по него. много по-голямо сътрудничество е необходимо в съвета, за да можем ние в Европейския съюз да се сътрудничим с държавите по происход. Съветът реши, че трябва да работи по-ефективно, по-интензивно по програми а, за намиране на място за живот на тези хора, за тези, които искат да излязат от Съюза заедно с Върховния комисар за беженците на ООН взе се едно решение на съвета на вътрешните министри, който се поведе в Люксембург, да работим много повече заедно. Спасяванията в морето. Има задължение по международното право да помагаме на хората, които са в трудност в морето. То е задължително за всички, не само тези, които отиват да спасяват човешки животи в самото море и, и това не зависи от статуса на хората, които се спасяват. Когато някой е незаконен иммигрант, това не означава, че ще го оставим да се удави. Ако някой е бежанец, ще го спасяваме. Няма такова нещо. Това е много важно. Трябва да помагаме на хората в трудност. Това е нещо задължително. Споменаха се операциите с помощта на Фронтекс като Тритон. Тритон е началото. Това е една добра отправна точка. И оттам вече трябва да направим много повече. Разбира се, че ще има повече средства, дори от Frontex и за Frontex. Но средства без нови общи политики няма да са достатъчни. В стратегическия дневен ред, дори съвета на Европа говори за пълно развитие на общи подходи в тази сфера. Необходимо е доверие и солидарност. И ако ние вътре в Европейския съюз не започнем да си вярваме и да сме солидарни, което и вие поискахте, всичко ще остане на хартия. Дори днес в дебата видяхме два подхода, които обаче са противопоставени само на първо, на първо четене – има онези, които казват, че има много хора, които искат в тяхната държава убежище. Има други държави, пък, които се оплакват, че при тях пристигат изключително много хора, неконтролирани потоци на бреговете им. И те са незаконни мигранти като че ли се състезаваме, кой има повече нужда от помощта на всички останали. Ако няма обща политика за миграцията, законно и незаконно, ако няма такава политика, ще плащаме висока цена. Има държави с висок брой хора, които искат убежище, има хора, които са на морето и е нормално там да има по-големи потоци. Отговорът е нова политика за миграцията в Европейския съюз. Не може да се състезаваме кой е по-по и кой има повече нужда. което показва недоверие помежда ни. Политиките се строят стъпка по стъпка, предложение по предложение. Сега така преговори между съвета на министрите Европейския парламент за една нова директива, която е свързана с достъпа до Европейския съюз за хора, които идват за научно-изследователска дейност, например. Ето ви една частица от този пъзъл от общата ни политика по миграция. Пак това ще стане частица по частица, стъпка по стъпка. В началото се спомена предложение на комисията за по-добро разпределение на тежеста. Да, това е нещо много важно. Сега е, непълнолетните и малолетните, които пътуват е, без съпътстващ ги възрастен. Аз ги споменах също в началото. Трябва да се възползваме от всичко възможно, което съществува дори в Дъблинското споразумение за такива лица или деца. Има предложение за законодателни актове в тази посока. Това е една от темите, по които говорихме в съвета. Невъзможно е, господин председателю, да се отговори сега на всички изказвания. Но имаме и желание, и кораж да изградим общ подход, защото иначе всички ще сме губещи. Ще загубим доверието у гражданите. Благодаря. Благодаря на господин Гоци и така приключваме този дебат. Гласуването ще е на следващото пленарно заседание. Минаваме към следващата точка от дневния ред, а именно устен въпрос към комисията. Случаите на масово експулсиране и предложеното узаконяване на така наречените горещи връщания в Испания